Преминаваме към обясненията на ВОД. И първо започваме с доклада Ел Катрери. Господин Голиш има думата. Мистер Голниш? Yes. Yes, Имате думата. Да. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Ние гласувахме за доклада на господин Алка Драуи относно възнагражденията на директорите на котираните предприятия. Във Франция повечето от тези лица са от висшите ешелони на нашето общество. Имайки предвид тези бонуси, е, които са наистина скандални, имайки предвид е, натрупването им, е, на практика можем да кажем, че те е, се здобиха с бонуси, които им дават възможност е, да имат златни парашути, когато напускат това са едни огромни е, възнаграждения, когато, които противоречат на здравия разум и много часто, често компаниите, в които работят, акционерите и служителите на тези компании страдат от действията на своите директори или липсата на техните възможности. Това наистина е крайно нетърпимо от гледна точка на гражданите и не може да продължава, защото в противен случай ще се дискредитира цялата пазарна економика и целият капитализъм. Председателката господин Ханен е следващия оратор. Няма микрофон. Госпожо председател, опитваме се да регулираме заедостта в частния сектор. В а, някои страни това е нещо съвсем а, ново като сектор и в нашата страна през 70-те години видяхме е, какво а, стана. Правителството не трябва да се меси в а, тази дейност. Нека фирмите да си решават. Разбирам какво се цели, само че това предложение не е пропорционална реакция на един проблем. Това е просто изпускане на парата. Какво стана с средствата за спасяване на банките. Ние от самото начало не разбрахме защо трябва да се използват пари на данакоплаците, за да се спасяват много богати хора. Сега хората, които гласуваха за използване на тези средства, гласуват да се ограничат възнагражденията на служителите в сектора на финансовите услуги. Трябва държавите членки да се решават сами и фирмите, а не банковия сектор. Господин Камал, благодаря, господин председател. Много се радвам, че отново вие председателствате това заседание. Мисля, че всички сме съгласни, че заплащането би трябвало да отговаря на работното изпълнение. Всички бяхме възмутени от това, което според нас са хора, като директори на банки, менеджери, получават заплати за това, че се провалят, особено когато се увеличава задлъжнилостта и всички проблеми, свързани с финансовата криза. Трябва обаче да не забравяме, че има и е, някои последствия, които не можем да предвидим и много често не мислим за това. Когато човек е, регулира особено заплащането или бонусите по начин, който не отговаря на работното изпълнение, какво ще направят организациите? Ами те чисто и просто ще променят невариращата част, ще увеличат основната заплата, а вариращата ще спадне. И това, което накрая ще стане, е, че и работата, и заплащането няма да бъдат свързани. Нека да видим какви биха били последствията, които не възнамеряваме да предизвикат нашите действия. Благодаря. Преминаваме към доклада Леотард. Господин Лавия има думата Благодаря, госпожо председател. Това, което искаме да направим тук е да регламентираме пазарите, свързани с нови храни. И най-общо да заложим стандарти за храни, които идват от трети страни, за да видим дали могат да бъдат пуснатите на нашия пазар. На първо четене нашето, потвър... нашето намерение бе потвърдено, което пък означава, че всички искахме наистина да има висока защита на човешкото здраве, на животните и най-общо на всички потребители. Съветът обаче включи само част от нашите забележки, част от това, което току-що споменах, че ние искахме да постигнем на първо четене. Имаше много важни неща, които не бяха включени на първо четене от съвета. Затова в парламента ние отново ги отстранихме. На първо място става дума за храни от клонирани животни, които могат да се използват и при храна за хора, и при фуражи измененията, които бяха гласувани и които аз подадох, дават по-голяма защита на нашите потребители. Благодаря, господин Каленаски. Пани Преводничонца, тему... Благодаря, госпожо председател. Ние гласувахме преди един месец за документ за етикетирането на храните. Искаме потребителите да имат ясна информация за това какво се влага в хранителните продукти. Ако наистина искаме да защитим здравето на потребителите, ние не трябва да допускаме храна, произведена от клонирани животни или животни, които са се хранили с генетично модифицирани организми. Ние искаме здравословна храна за нашите потребители. Не трябва да се отказваме от храната, за която знаем, че тя е здравословна и не трябва да си позволяваме опасни експерименти в тази област. Благодаря, госпожо председател. Технологиите в хранително-вкусовия сектор означават, че Европа има възможност да приема законодателство, което да обхваща, което да защитава здравето на потребителите и да гарантира високото качество за храните. Също така, законодателството трябва да гарантира безопасността на хранителните продукти. Това е задължително условие. Ние трябва да защитаваме човешкото здраве. Трябва да имаме надлежна законодателна дейност за тази цел. Това, което получихме като предложение от съвета днес, е един списък от всички продукти, които имат нови характеристики, така че хората да са наясно кои са новите продукти, проистичащи от нови технологии, например. Що се отнася до вноса на храни от трети страни, ние също сме задоволени с този аспект. Благодаря, господин Йел. Е, Госпожо председател, първо установявам, че няма економически изисквания, които да бъдат в полза за месо от клонирани животни, което да се използва за храна на човека. И второ, въпросът с използването на клонирани животни за храна на човека не е още изяснен. И е, мисля, че тези разпоредби не са съвместими с разпоредбите за защита на животните на европейско равнище и затова смятам, че трябва да се забрани използването на месо от клонирани животни за храна. Аз смятам, че е, мога да очаквам такова еднозначно становище от останалите. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Докладът е изключително важен. Бързото научно развитие, както и развитието на технологията, доведе до нови храни и нови процеси. Но хранителни продукти, които се произвеждат от генетично модифицирани животни, притесняват изключително много хората по отношение на въздействието върху човешкото здраве. Но научният прогрес е неминуем. А, и точно той е този, който трябва да а, разсее всички съмнения, които имаме в, по отношение на въздействието върху тези храни. Имаме нужда от стресни мерки, както и регламентация за достъпа до пазара. Потребителите би трябвало да могат да, да получават информация по този въпрос. Благодаря, казва председателката следващия оратор. Аз гласувах за това мислите да излезе с предложение за клонирането на животни, за да има забрана на достъпа до пазара в Европейския съюз на такива продукти, защото европейските потребители не искат такива продукти. Те е, се притесняват от клонирането. А, Европейската комисия каза, че няма нужда от това, че а, не е вредно. Но от друга страна е много ясно, че той отнема време, пък и не е хуманно към животните. Добре е да продължат научните изследвания и ЕФСА, за да можете да развият технологии по всички други аспекти на клонирането. Един друг важен аргумент, що се отнася до технологиите, е, че те не могат да направят разлика между месо от клонирани и от неклонирани животни, така че не можем да информираме потребителите и да им осигурим свободен достъп и право на избор, извинете. Госпожа Есен puhemies äänestin oman ryhmäni kantaa tiukemman. Госпожо председател, аз съм за едно по-строго регулиране. По време на гласуването не беше получена достатъчно информация, например за нанотехниката. Парламентът ще забрани използването на клонирано месо, т.е. месо от клонирани животни за производство на храни. Това е много добре, защото определени заболявания и застаряване на клетките се появяват като последици от клонирането на животните. И за това трябва много точно да се прилагат клинични тестове, както за медикаментите. Хранителните продукти, получени от клонирани животни, трябва да бъдат означени съответно върху опаковката, така че продуктите са клонирани съгласно изискванията на нанотехниката. Това трябва да съдържа обозначението. Следващият оратор. Благодаря, госпожо председател. Аз гласувах срещу въвеждането на храни, произведени от клонирани животни. Такива продукти не трябва да се допускат на европейския пазар. Смятам, че трябва да правим разграничаване между научните изследвания и практическото използване на храни, произведени от клонирани животни във всекидневния ни живот. Повечето от европейските граждани са срещу това на европейския пазар да се предлага месо от клонирани животни. Затова не трябва да допускаме това да се случва качеството на такова месо ще бъде съмнително, защото ние не знаем от това, за това какво е въздействието на такова месо върху човешкото здраве. Другият аспект е етичен. Днес ние изпратихме ясно послание, че ние сме срещу продажби на месо от клонирани животни и призовахме комисията да внесе законодателно предложение по този въпрос. Господин Такола, заповядайте. Да, рова, пухемиес. Благодаря, госпожо председател. Аз съгласувах за отстраняването на предложението клонирано месо да постъпва на масите на европейските потребители. Идеята е да защитим човешкото здраве. И не става дума само за здравето на животните и хуманното отношение към тях, но и за здравето на хората. Трябва да гарантираме това, че всички потребители се хранят с чиста храна, а не да хвърляме всичко на пазара. Ние виждаме от научните разработки, че нямаме достатъчно информация за въздействието на нанотехнологиите. Такмо обратното ние виждаме, че някои от въздействията са твърде отрицателни и могат да доведат до заболявания по животните. Ние имаме нужда от безопасна и чиста храна за нашите граждани. Благодаря, госпожо председател. Искам да кажа, че много се радвам, че мога да ви нарека скъпа моя приятелко заради коалицията, която никой не очакваше, но ето божа работа, какво се случва, никой не знае. В този дух искам да благодаря и на вас и на другите либерал-демократи за ролята, която играхте, част от законодателството, което бе прокарано, част от тя, него бе отложено до създаването на нова европейска мрежа за създаване и регулиране на финансовите услуги това може да се окаже новата политика в рибното стопанство, според мен, защото голямата част от финансовите услуги са концентрирани в ситито в Лондин. И ако отнемем инструментите му, председателката прекъсва оратора. Трябва да говорите по доклада Лиотард. Не е включен микрофона на депутата. Не се ползва микрофон в залата. We will move on to... И така продължаваме на... към доклада Креймър. Господин Каленаски е прав. Пани przewodnicząca, dziękuję бардзо. Госпожо председател, благодаря ви. Трябва да използваме всички налични технологии, за да намалим индустриалните или промишлените емисии и да опазим околната среда. Директивата на съвета и парламента насърчава развитието на такива технологии и ще доведе до оптимизиране и хармонизиране на законодателството в държавите членки в този смисъл. Декладчика отбелязва, че не трябва да се въвеждат административни осложнения и да се засили прилагането на директивата. резултатите биха били несъразмерни на разходите. За това имат и подкрепа по този въпрос. Благодаря. Presidente. L'approccio integrato dell'Unione... Благодаря, госпожа Матео. Интегрираният подход към замърсяването на околната среда ни помага да усилим присъствието си като институции. Трябва да защитаваме околната среда, в която живеем, защото това е неотменно условие за живота на бъдещите поколения на Земята. Става дума за защита на почвите, на водите и така нататък и то на всички институционални нива. По този начин ще можем да гарантираме стратегически контрол и намаляване на вредните емисии, за да можем да заличим вредите от миналото. За тази цел не са ни необходими много строги разпоредби в индустрията. Именно при настоящата економическа криза бихме могли да се изложим на опасността някои от промишлените отрасли да причинят много големи последващи разходи и то с цел да постигнат краткосрочни цели по отношение на разходите, а ние трябва да използваме цели, които да са пригодни за всички държави членки. Господин Барцалоци. Sí, gracias, Благодаря, господин председател. Предизвикателството при избягването на околната среда от индустриални съоръжения е изключително актуална тема. Това се отнася за много отрасли, като тук става дума и за опазване на околната среда, здравето на гражданите и конкурентоспособността на фирмите. Съответната директива по смисъла на цялостен подход засяга всички тези важни аспекти и преследва целта да бъдат по-достъпни новите технологии, насочени към намаляване на вредните емисии в е, Европейския съюз от индустриални съоръжения. Много често обаче всичко това се ограничава от вредните емисии и за тази цел трябва да се има предвид винаги какви са изискванията, които трябва да изпълнява нашата промишленост, а именно да бъде конкурентно способна, за да оцелее в бъдеще. От политически аспект ние трябва да се ангажираме много силно с този въпрос и са ни необходими също така помирителни процедури и так, с такава процедура ние постигнахме споразумение в тристранния диалог и подкрепям този доклад накрая. Господин Мацарус. Благодаря ви, госпожо председател. Днес ние трябва да подхождаме към околната среда по един комплексен начин – Директивата обхваща 55 000 предприятия, които са отговорни за по-голямата част от промишлените емисии. Това е най-замърсяващата част. Директивата за интегрирано предотвратяване борба с замърсяването е насочена срещу производствените емисии, но ние трябва да приемем и различни законодателни актове, които ще позволят на държавите членки да изпълнят целите на директивата. Също така подкрепям идеята за въвеждане на минимални задължителни стандарти при предотвратяване наблюдение на промишлените мисии. Председател, благодаря ви. Преминаваме към доклада Хаси. Господин Калиновски, заповядайте. Благодаря ви, госпожо председател горите имат важна функция за околната среда. Те са най-трайната екосистема и част от ландшафта на Земята, но те имат и важна роля за обществото, особено в селските райони. Европейският съюз трябва да прекрати обезлесяването, да засили конкурентоспособността на пазара на дървесина и изделия от дървен материал. Също така горите трябва да се предотвратяват от, да се предпазват от природни бедствия. Предвид на воденията миналата седмица, ние още повече осъзнаваме важната роля на горите. Господин Я. Приветствам, че комисията иска да попречи на обезлесяването и като се имат предвид драматичните последици от него, това изискване е абсолютно необходимо. Но трябва да се намери компромис, защото дървообработващите предприятия не могат да бъдат натоварвани с ненужни разпоредби. Радвам се, че успяхме да постигнем този компромис, като същевременно отчетем и проблема с непрекъснатото обезлесяване. И освен това искам да посоча, че по този начин се отстранява и е, явлението незаконно обезлесяване и се дава възможност за реализиране на печало по законен начин. Благодаря ви, госпожо председател. Целта на Европейския съюз да забрани пускането на незаконно придобит дървен материал на пазара на Европейския съюз е една отлична цел и затова гласувах за доклада. Незаконната сеч е голяма пречка за онези, които работят законосъобразно на пазара. За това трябва да разгледаме всички проблеми, които е, хората, които си вършат съвестно работата, срещат поради тези незаконни трупи. Би било жалко, ако нашето законодателство отслаби позицията на онези, които работят законосообразно на пазара. Операторите се притесняват от част от въздействието на тези е, нормативни документи, защото това може да доведе до по-голяма бюрокрация, имат се предвид изискванията за проследимост. Това, което се опитваме да направим всъщност е да работим във вътрешен план, независимо, че проблемът е външен. Благодаря, казва председателката. Преминаваме към следващия доклад на господин Санчес Преседо. Имате думата сега. Благодаря, госпожо председател. Какъв проблем решава този доклад? Много хора може да обвиняваме за финансовата краза, примерно централните банки, регулаторите, правителствата, които занижаваха лихвите прекалено дълго. Това, което аз мисля обаче, е, че тези доклади не се правят, за да се реши проблем. Според мен е това са си някакви бръщолевения, които ей така се хвърлят срещу хората, които работят в финансови услуги. Добре, правете го, ако имате малък център за финансови услуги в своята страна, но при нас, госпожо председател, работи най-големия финансов център, който помага и за приходите на нашия бюджет. И в тези а, предложения, ако се премести регулаторната власт от, Брюксел, от Лондон в Брюксел, то тогава ще станем а, една втора политика, свързана подобна на политиката по либарството. Тоест, нещата ще станат непропорционални, както ние губим от тази политика, така ще започнем да губим и от тази, за която говорим. Аз се срамувам, че хора от моята нация правят това в залата. Благодаря. Благодаря. Сега доклада Голад. Господин Антониоци. Благодаря ви, госпожо председател. Смята, че сегашната кредитна криза показа колко е важно Европейският съюз да има финансова система, която е ефективна и обединена. Това е важно и за да избегнем подобни кризи в бъдеще. Създаването на Европейския съвет за системен риск е най-добрият начин да се гарантира развитието на финансовия пазар и последователността на вземането на решенията, както и защитата на гражданите. Подавна трябваше да бъдат предприяти тези мерки. Следващия оратор, моля. Благодаря ви, госпожо председател. Аз гласувах за всички тези доклади, посветени на финансовите институции и финансовите услуги, включително и за доклада на господин Карсия Пергайо. Законодателството за финансовите институции цели по-добра регулация на банковите институции, прозрачност на пазара на деривати и мерки, които да гарантират надлежното извършване на слопове кредит срещу суверенен дълг. Ние знаем, че нередностите в дейността на финансовите институции доведоха до финансова криза и глобална рецесия. Виждаме, че финансовите институции могат да създадат сериозни рискове, включително и за вътрешния пазар. Ние имаме нужда от по-добра регулация. Нашите партньори в националните парламенти. Извинете, Конгреса на САЩ вече е приел закон Дот Франкс. Време Европейския съюз да има подобно законодателство. Председателят. В момента сме на доклада на Гарсия Марфел. Следващия оратор – господин Антонио Сегер. Grazie, Presidente. Благодаря, госпожо председател. Аз съм за създаването на Европейски банков надзор, защото този инструмент би трябвало да е в състояние да запълни някои празноти в законодателната уредба, които проличаха в времената на финансова и економическа криза. Това са празноти, които парламентът отдавна посочва. От някои доклади по тази тема стана ясно, че координацията между националните надзорни органи, чието чиято законодателна компетенция се ограничава само на територията на националните държави, всъщност не може да действа, защото пазарът е без граници, вътрешния пазар е без граници. И за това смятам, че този орган е добра стъпка за да насочи вниманието към тези проблеми. Господин Палонис. Благодаря, госпожо председател. Аз смятам, абсолютно, че създаването на този силен и независим контролен орган, който има и е, санкционни правомощия, действително е нещо добро. Обаче съм малко объркан също и смятам, че трябва да избягваме грешките. Ако тук има някакви бюджетни изисквания към банковата система, то трябва да посоча, че трябва основно да защитим гражданите от това да не поемат бремето от неудачите в банковата система. Италианската банкова система, например, се оказа система, която е здрава. Тя се основава на солидно финансиране и отчита необходимостта от е, опазване на спестяванията на гражданите. Но, за съжаление, в други страни не, бях, не беше положението същото бяха постановени някои забрани и така нататък, но това са по-скоро изключителни условия. Аз съм за това ясно да бъдат дефинирани правомощията, когато става дума за надзор върху системните рискове, трябва да се разграничи ролята между банковия надзор, контролните и надзорните органи. Аз мисля, че мога да бъда радостен днес, че постигнахме бързо компромис и се надявам да постигнем компромис със съвета. Благодаря. Благодаря, казва председателката. Мисля, че за една минута трябва да се изказвате, така че не я надвишавайте. Преминаваме към следващия доклад. Благодаря, госпожо председател. Трябва да кажа, че в крайна сметка гласувах за този доклад, тъй като групата ме насочи към такъв вод. Трябва да заявя обаче, че имаше някои популистски елементи в него, които според мен не бива да бъдат включвани в законодателни актове. Никой от нас не иска банките да получават помощ от данакоплаците, така че са ни необходими правила. Но такъв тип а, стрикна регламентация, според мен, не би трябвало да бъде в правомощията на Европейския съюз. Такъв вид инструменти трябва да са в ръцете на националните банки и националния законодател. Разбира се, че може да на ети... проведем една етична дискусия, кое е разумно и кое не, кое може да се направи, кое не, но аз зная, че има различни становища измежду отделните държави членки за това, кое е прекомерно и кое не. Защо гласувах за? Защото има много добри елементи в този доклад, като саморегулацията, например. Смятам, че банките могат да работят така много добре и да поемат своите отговорности по-добре от преди, защото никой не иска отново да сме в криза. Председателката, преминаваме към доклада Ферера. Господин Мастела има думата. Последната финансова криза, госпожо председател, доведе до най-различни дебати, като например за нуждата да се намесваме, за да гарантираме устойчивостта на финансовата система и други. Мерките, които бяха предприяти до момента, ще бъдат изключително скъпи и ще бъдат свързани с вторични а, последствия, като свиване на кредитния пазар, парализ за малките фирми, голяма безработица и размиване на, фи... на фискалната база. Така че прекалено, много голям, прекалено голям товар преминава на раменете на данакоплатеца различните стратегии в Европейския съюз, пък и в САЩ водят до голямо безпокойство, когато ги разгледаме като цяло. Да не говорим за правната основа, както и за нелоялната конкуренция. Трябва да разглеждаме нещата като цяло. Трябва да има хармонизация на международно ниво, по отношение на тези норми и стандарти. Европейският съюз би трябвало да участва активно в една такава финансова система, за да направи така, че нашия единен пазар е солиден. Благодаря. Преминаваме към следващия доклад. Той е за Европейския механизъм за финансова стабилност. Госпожа Подима. Благодаря ви, госпожо председател. Нашата група гласуваше срещу тази проекторезолюция възоснова на решението от 9 май за създаване на Европейски механизъм за финансова стабилност, и Европейски механизъм за финансово стабилизиране. Ние гласувахме против, въпреки че ние смятахме, че това решение е положително за защита на стабилността на единната валута. Искам да припомня, че от дълго време парламентът искаше съвета да действа точно в тази посока. Трябва да има послание на единство и солидарност. То трябва да бъде получено и от пазарите. Но ние смятаме, че Европейската централна банка показа, че е в състояние да защити стабилността, единството и солидарността, защото тя се намеси на пазара на облигациите. Ние смятаме, че това отговаря на решенията взимани от министрите от економика. Но ние не можахме да гласуваме за точка 14. Затова стигнахме до това решение. А, извинявай, извинявай. Благодаря, госпожо председател. Механизмите за стабилност, които се предлагат, макар и да идват късно, означават облегчение – защото страните ще се извадят полуки от финансовите трудности, в които се намират. Но все пак става дума за превременни мерки. Кризата много ясно показа, че много страни, в частност тези, които са от еврозоната, имат сериозни проблеми и нямат добра координация помежду си. Може да се дискутира тази идея, за създаване на инструмент за финансова стабилност, но преди да направим това, трябва да проверим как функционират другите институции. Ние трябва да вземем предвид и изискванията за сближаване и трябва да избегнем ситуацията, при която стабилността на еврозоната и добрия кредитен рейтинг бъдат нарушени. Тук се правят много неща в противовес на това, обаче други страни а, е, все пак са изложени на въздействието на глобалните пазари. Благодаря. Сега. Преминаваме към доклада за кандидатурата на Исландия за членство в Европейския съюз. Господин Хигин, заповядайте. Тази резолюция за Исландия, аз гласувам срещу нея поради това, че не се уточнява, че изплащането на дължим период исландските банки не трябва да ляга върху плещите на хората в Исландия. Всъщност 3,7 милиарда евро дължат исландските банки на холандските и британските вложители. Исландия влезе в тежка ситуация заради финансовите спекуланти. И нека те плащат цената, а не исландските граждани. Европейския съюз и неговите институции не трябва да сплашват обикновените хора и държавите членки. Трябва да бъдат наказвани акулите от финансовите пазари. Господин Ханан, Консервативната партия в Британия не смята, че трябва да се постъпва така, но ние от лявата страна на политическия аспект смятаме, че трябва да се казва истината. Ние смятаме, че неолибералната политика доведе до кризата. Госпожа Фредрикайне. Госпожо председател, аз гласувах а, за резолюцията и сега искам да изразя своята силна подкрепа за началото на преговорен период с Исландия, както и приветствам евентуалното членство а, на Исландия в а, Европейския съюз. Това е европейска страна с силна правна и демократична система и развита економика. Дойде време Европейския съюз да се разшири към сфери, които покриват не само географски, но и всички останали критерии за членство. Не смятам, че трябва да спираме а, своите преговори. Трябва да продължим преговорите с Харватия, с балканските страни, дори някой ден Огра... Украина, Грузия и Беларус. Разширяването на Европейския съюз според мен беше най-силният инструмент за външна политика на Европейския съюз, защото той промени политическия и економически ландшафт на Европейския съюз континент. Нека да започнем процеса с Исландия, като тя да стане първият, е, първата страна членка, присъединила се след приемането на Европейския договор. Лисабонския договор, извинете. Господин Хана, госпожо председател, не мога да си представя, че някой въобще иска да се присъедини към Европейския съюз сега. Не за първи път Европейския парламент а, а, проявява един оптимизъм, който кара господин Панглос да звучи като Касандра. Аз постоянно ходя в Исландия и тази страна наистина се трансформира с годините. Разбира се, че наскоро имаше проблем, но никой не може да отрече а, какъв напредък е, постигнаха тези хора, които тръгнаха преди две поколения от земеделието и стигнаха до високите технологии. Аз подкрепям исландския народ. Те искат да влязат в Европейски съюз, ще ги подкрепя, но наистина не бих могъл да си представя как те ще се откажат от прерогативите на един от най-старите парламенти в света и ще наложат стерилността на океаните, на която се радва в кавички а, Обединеното кралство. Най-известната им съвременна а, роман, извинете, се нарича Независим народ. А, трудно е да се оцени това като чужденци, но пък може и да бъркам. Но аз не мисля, че те ще предадат своята независимост и своята демокрация. Госпожа Ятен Маки, каза председател. Äänestin resoluution puolesta. Аз гласувах за резолюцията. Смятам, че е много добре е това, че комисията бързо се придвижи посока на започването на процеса за членство. Смятам, че това ще засили сътрудничество в Арктическия регион и ще даде повече влияние на тези страни в процес на вземане на решения. Исландия е една от най-стари демокрации в света. Това е една много добре функционираща демократична страна обаче по време на преговорите нещата ще бъдат трудни. Ние имаме регионална политика, земеделска политика и целият проблем с китолова. Това са сфери, в които Европейският съюз трябва сериозно да обмисли как да води преговорите. Благодаря ви, председател, благодаря ви. С това приключвам обясненията на вода. Заседанието ще бъде подновено в 3 часа този следобед. Благодаря ви.